и текстът ще бъде гласуван утре. Сега, съгласно правилника за дейността, искам да ви информирам, че е постъпила молба за гласуване по корекцията, обявена вчера в 17.30 часа. Тази корекция следователно се смята за прият.